закрива процедурата по консулт по извършването на консултации. И така. Господин а, Шолц ще замести господин Майкъл Густавсон. Така господин Шолц е избран за член на асамблеята на парламентарната асамблея на Евро-Латинско-Американската делегация.